фон дер Лайен, системата с пич на кандидатите се провали. Господин Вебер всъщност трябваше да ще седи на мястото, на което седите вас. Е, това е, е малка крачка за вас, но, мал, но голям скок за Европейския парламент. А, е, всъщност системата се провали. Нека да говорим сега за обещанията ви. Е, обещ... направи... поехте ангажименти пред нас, пред макронистите, пред социалистите. Как е възможно да съберете желанията на всички, е, всички ни? Е, въобще можем ли действително да ги приемаме на сериозно? Немската армия се сблъсква с сериозни проблеми. Също времено изглежда, че вие ги обвинявате, че имат проблем с отношението. Според мен може да се окаже, че вие имате проблеми с отношението. Всъщност вие носите отговорности. Ами няма ли сега след 5 години да обвинявате Европейската комисия по същия начин? До каква степен сте самокритична? самокритична? Това е моят въпрос. Господин Вилмсен. Уважаеми, уважаеми колеги, ние се намираме в една много остра климатична криза. Въпросът, това е въпрос, по който трябва да вземем отношение дали трябва да озеленим економиката си или не. Чухме от госпожа Фондерлайн е, един ясен отговор. Не. Отговорът е не. 50% намаление, намаля, намаление на CO2 газовете, е това не е достатъчно, за да преустановим и предотвратим климатичната катастрофа. Имаме нужда от действие за климата в момента. За това ще гласувам против кандидатурата Фонтерлайн и искам да апелирам към всички, които се застъпват за зеления поврат да направят срещото. Трябва да действаме сега и действаме и може да действаме само като гласуваме не днес. Така че гласувайте за климата, гласувайте за предотвратяване на климатичната катастрофа и гласувайте против госпожа фон дер Лайн днес по-късно. Благодаря ви. Господин Синчич. Госпожо фон дер Лайн, Госпожо Фандерлайн. Първо, искам да ви попитам дали Европейският съюз би преживял следващата европейска финансова криза. Вие говорите за централизация, за някаква економическа хегемония. Преди няколко дни Италия получи своя председател в Европейския парламент за седми път. За седми път. Други страни, като Франция, са имали по 6, докато Хърватия не е имала нито един. Виждаме разпределението и в съвета, и в комисията. Не е ли време някой друг от Малта или от Харватия да получи шанс? Но това никога няма да се случи. Е, вие идвате тук, но нямате легитимност. Е, кога сте участвала е, в изборната процедура? По какъв начин може да защитите своето избиране? Това е избор при закрити врата. Същевременно, точно така се договориха Белгиеца да поеме съвета, Франция да поеме Централната банка – От друга страна, е, вие споменавате НАТО, една организация, която не обслужва мира, а империалистичните сили. Харватия до сега не е видяла никаква полза от нея, напротив, само е била наказана. Няма да гласувам за вас, господин Белами, госпожо Фондерлайн. Някой беше написал, трябва да имаш коража да погледнеш реалността в очите. Европа е в дълбока криза. Економически, миграционни предизвикателства. Сега се пише историята на света. Съдбата на цивилизацията ни зависи от това какво ще направим днес – и има само един начин да се справим с скептицизма, именно Европа да се постави в услуга на гражданите. Това ще ни позволи да надмогнем дисбаланса на глобализацията, да развием своите умения, възможности за производство – Съжалявам наистина, че не стана повече дума за селското стопанство, защото това е политика номер едно на Европейския съюз и не искаме тя да бъде нападана неоснователно. времено имаме и екологичната криза. Точно за това Европа трябва да наложи данък въглерод на всички страни, които изнасят към Европейския съюз. След това имаме миграционната криза. Наистина, всяка смърт в Средиземноморието е трагедия, но тази трагедия е резултат от нашата безпомощност. Твърде много решават да поемат риска и да тръгнат към Европа. Да поемат по незаконни пътища. Следователно е крайно време да се организират външните граници на Европа и да се знае, че по този начин можем да окажем прием. Така ще опазим и тази прекрасна цивилизация, която сме наследили. Госпожо фон вие трябва да спасите бъдещето, защото от идните години зависи много и европейските граждани ни гледат с широко отворени очи. Благодаря ви. Благодаря колегата Пири. Beste collega's, beste mevrouw van der Leyen. Благодаря, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Фон Дерлайн. Изборната активност в Холандия на европейските избори беше много висока. Дебатите се следяха по телевизията и в крайна сметка хората гласуваха с оптимизъм защото <clears throat> смятаха, че могат да повлияят на избора на председател на комисията. И ясно е, че имаме мнозинство в Европейския парламент и това мнозинство би искало да подкрепи един от водещите кандидати. Но изведнъж започна играта на Тото в съвета и в Нидерландия е, хората започнаха да се питат защо изобщо гласувахме. Те се чувстваха измамени. В съвета процеса на водещите кандидати бе, е, бе осъден на провал от Виктор Орбан. Сега за някои вашата номинация е политическа победа. Вие не сте виновни, но важно е в такъв смисъл да вие да имате ясна позиция по върховенството на закона. Моят въпрос към вас е, вие подкрепите ли задействането на член 7 спрямо Полша и Унгария? Има много какво да се направи за по-демократична Европа, но това зависи от вас и от нас. Госпожо фон дер Лайн, вие говорихте за много неща във вашето изявление, които са важни за гласоподавателите и мисля, че ако бъдете избрана, избрани днес, може да разчитате на нашата подкрепа. Госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла в Европейския парламент, госпожо фон дер Лайн. Бяха казани много неща. Имиграцията, климата, върховенството на закона бяха споменати. Искам да говоря за една от основните политики, нещо, което е важно и за нас, и за вас. Става дума за създаване, за е, възвръщане на връзките на доверие – в Европейския съюз. Вие не сте отговорна, госпожо фон дер Лайен, и трябва да го припомняме. Вие не сте отговорна за първоначалния провал на ем, съвета. Три дена ем, пълен шарш. Затова ви поздравявам за ангажимента, който поемате да се променят нещата по време на предвидената конференция за е бъдещето на Европа. А сега за сълскостопанската политика бяхте е, изключително дискретна по темата. Трябва да говорим и за изоставането в областта на е, технологиите, за е, промишлената политика. Какво ще направите, за да има европейски шампиони в, в световния бизнес? Има още нещо. Вие сте жена, първата жена, кандидат за председател на комисията, която има шанс да стане председател на комисията, но също така е, сте и лекари. Много добре си давате сметка, че има сериозни, сериозни проблеми с заразните е, заболявания и антиваксерските настроения, с редките болести. Какво ще направите в тази област? Минута и половина госпожа Хаутала. Благодаря ви, госпожо Фондерлайн. Радвам се, че вие казвате в политическите си насоки, че търговията не е само цел, тя трябва да изнася и нашите ценности по света, да има добавена стойност. Но ние всички е, знаем, е, че има продукти, които са свързани с е, потъпкване на правата на човека, детски труд и така нататък. Това е при текстила, при шоколада. Вие подкрепяте ли е, мерки, които да могат да осветлят тези неетични практики? На второ място аз съм от далечния север в Европа и трябва да ви напомня, че измененията на климата имат драматични последици в Арктика. А, вашата програма за Европа дори не споменава този регион. Кога арктическите политики ще станат един от приоритетите на комисията? Господин Бърк. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, <clears throat> госпожо министър, като нов депутат бях изненадан от начина по който се избира председател на комисията. За съжаление, съвсем съзнателно бе игнориран гласоподавателят. За съжаление, зад е, от затворени врати се вземат важни решения. Хората са разочаровани и това е разбираемо. Аз обаче искам да съм конструктивен. Искам да говоря за областите сигурност и граничен контрол и заплахата от ислямистския тероризъм. Имаме големи предизвикателства в областта на политиката поради политиката на отворени, пари на, извинявайте, отворени врати на Германия и други държави защото ставаше дума за претоварени служби, полицейски служби и социални служби, вследствие на което се получи неконтролиран приток на мигранти. Получиха се проблеми с сигурността и тези проблеми стават все по-големи, те не намаляват. Затова, госпожо Фондерлайн, може би може да ни кажете и да ни обещаете, че това, което обявихте и обещахте в областта на сигурността, няма да останат само празни слова. Благодаря, госпожа Кънкал. Добър ден, госпожа фон Лайн. Казвам се Сита Канко, една от седемте деца на една жена, която трябваше да избяга и да се скрие, когато реши да се разведе. Е, защото имаше религиозни културни забрани. Когато е, тя роди последната ми сестра, е, беше на 37 години. Аз имам само едно дете. Това беше по избор но това е също и защото след генитално съкътяване е много по-трудно да се премине през раждане. Аз съм жена, преживяла именно това. И за това се обръщам към вас и искам да ви припомня за съдбата на тези жени. Затварихме си. Европа сякаш си затваря очите, е, когато е, Ислямска държава отвлича и изнасилва е, жени като Надя Мурат. Изглежда си затваря очите, когато в Европа се е, причинява генитално съкътяване на момичета и жени, когато се прилагат правила, принадлежащи и на шарията. Как ще използвате в своята позиция, за да защитите всички жени и деца, независимо от техния происход или религиозна принадлежност? Това можете да го направите, ако Европа не е свръхдържава, а, а е държава, която уважава хората и субсидиарността. Госпожа Обри, една минута. Мадам Ван Делиен. Госпожо Фон дер Лайен, какво ще кажете на 500 милиона граждани от Европа, които не ви избраха? каква ще бъде вашата легитимност, когато работите срещу климатичната криза и кризата с неравенството? Ще кажете ли, че касите са празни, както са го правили вашите предшественици? времено виждаме, че като чили никой не посяга на данъчния рай, защото има над 100 милиарда евро – това е чека, който европейския граждани подписва всяка година на компании като Google, Amazon и други. Всички европейски граждани плащат цената за тази политика. Както е казал Виктор Юго, адът на бедните прави раят на богатите. Но ние от вас не чухме никакъв ангажимент Никаква идея, че може да се борите с данъчен рай от типа на този в Люксембург. Госпожо Фондерлайн, нито една дума за това. За това и никой от бедните няма да ви повярва. Вие не знаете как да откликнете на гнева на хората. Ние искаме да скъсаме този чек – който даваме на големите компании. Няма да гласуваме за вас. Благодаря колегата Никола Лаванош. Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού στο πλαίσιο των ανταγωνισμών. Това е труден път, по който поемате. Трудно е да се ръководи Европейският съюз. Тези, които биват избрани да поведат Европейската комисия, трябва да изградят стратегията за развитието на Съюза. Те трябва да се преборят за по-добри трудови права, да се преборят с комунизма, с непотизма. И ето в Гърция след изборите се говори за гръцката економика. След програмата за 2020-2023 година Еврогрупата говори, че има растеж от 3,5% и че трябва политиката на економии да продължи, но това е в ущърп на гръцкия народ. За какво става дума в Гърция? Става дума за приватизация, за комерци... комерциализация в областта на образованието. Хората трябва да се организират както в Гърция, така и в Европа. Хората трябва да искат техните права да бъдат уважени. Господин Таяни. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа фон дер говорихте за политиката за бъдещето на Европа и предлагате много неща, които бихме могли да подкрепим, ако искаме да се борим срещу безработицата, трябва да има прави потребностите на реалната економика, необходима е промишлена политика на европейско равнище и конкретни цели. Ето, например, 20% от БВП да проистича от промишлеността, не от селско стопанство. Когато станете председател на Европейската комисия, бих желала да поемете ангажимент Генерална дирекция ГРО действително да прилага пакта за малките е, предприятия. Трябва да има сериозни мерки срещу дъмпинга, да се защитим от е, интернет-гигантите, които е, трябва да бъдат принудени да си плащат данъците, така както го прави всеки един друг. Индустрията и, окол... и селското стопанство са основни инструменти, с които можем да създаваме работни места в Европейския съюз. Трябва да се подобри банковия съюз и да се развие капиталовия пазар на европейско равнище. Що се отнася до миграцията, предлагам много внимателно да обмислите нещо, което гласува Европейски парламент, именно повече средства за плана за Африка 60 милиарда до 2000 е, защото на, до 2050 година се очаква на африканския континент да има 2 милиарда и половина души. И просто трябва Африка да стане по-добро място за живеене, да се е, подобри селското стопанство, да се намалят е, конфликтите, да се подобри здравеопазването. Иначе е, ще се сблъскаме с все повече хора, които желаят да емигрират в Европа. Трябва да припомня, че беше убита Дафне Каруана в Малта и все още не се знае кой е, е извършил това убийство. Трябва да се защитава свободата на словото, трябва да се защитава върховенството на закона, включително и в страни извън Европейския съюз, Венецуела, например, милиони граждани от от германски, италиански, испански происход продължават да страдат в ръцете на жестока диктатура. Европейската комисия трябва да последва примера на Европейския парламент и трябва да продължим да се придвижваме напред, да вървим в тази посока. За една минута думата има господин Гер. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Фондерлайн, и трябва да призная, че ние приехме вашето изказване е, като социал-демократи е, ние се застъпвахме за някои неща, след които заставате и вие, като например правата на трудещите се. Това ме радва, но въпреки това имам чувството, че вашите обещания няма да бъдат приети от държавите членки. Те ще бъдат омалуважени, то най-вече от правителствата на християн-демократично управляваните държави. Освен това, бих искал да изразя доверие към вас, но имам резерви. Говорихме за водещия кандидат Франс Тимерманс. Той заставаше за ценности, не беше важна неговата националност. За това аз се опитах да убедя моите избиратели да гласуват именно за водещите кандидати, които стават зад определени ценности. Много е, от моите колеги смятаха, че процеса на водещите кандидати беше успех за демокрацията. Днес виждам, че това не е непременно така. Моят въпрос към вас е как вие ще гарантирате от името на съвета това вече никога да не се повтори. Благодаря, госпожа Чек, от, за една минута. Благодаря ви. Огромна чест и огромна отговорност е за мен да се изправя тук, в сърцето на европейската демокрация, за първото си изказване, но и за първото изказване от името на нашата политическа група, в който да е било парламент. Аз идвам от Унгария, една чудесна държава, за която чувате само в контекста на поредната нападение срещу правата на човека и гражданското общество. И знам, че на много от вас това вече ви е омръзнало. На мен като унгарка също ми е омръзна. Но фактът е, че до сега Европейския съюз затваря очите си пред популисти като Виктор Орбан и сега това трябва да се промени. Трябва да се борим срещу нещо, което се опитва да унищожат Европейския съюз и да гарантираме, че той си остава е, е, съюз, основащ се на ценностите. Трябва да гарантираме сигурност и благоденствие в Европейския съюз. И затова имаме нужда от ръководство, което не се страхува да защитава европейската демокрация. Следващата Европейска комисия трябва да гарантира мирна защита защита на правовата държава и има нужда от политици с, с нужната воля да приложи тези принципи. Днес да се защитава Европейския съюз често се приравнява на защита на статуквото, но статуквото не е достатъчно. Имаме нужда от истинска промяна. Госпожа Вана има думата за една минута. Госпожо министър Фандерлайн, днес говорихте много за мира в Европа. Аз самата съм от неутрална държава Австрия и съм а, от партията на зелените и за това съм а, скептична към а, ПЕСКО, Европейска армия или армия за европейци и обща политика по а, сигурността. Повечето от а, европейските граждани не смятат, че отбраната е приоритет, а по-скоро климата, социални въпроси, образование образование. Мнозинството от европейските граждани смятат, че трябва Европейския съюз по-скоро да действа дипломатически и хуманитарно за разрешаване на конфликтите по света. И за това, според нас, е погрешно непрекъснато да се увеличават разходите за въоръжаване посредством специален фонд, докато липсват мерки за социални услуги, социални действия и действия от природата. И за това искам да ви попитам, действително, Действително ли ще се застъпите за мир, за ограничаване на разходите за въоръжение а, и за повече действия за климата, а, социалните въпроси и за а, други по-важни неща? Господин Фест. Благодаря, госпожо министър, за вашата реч. Тя помогна и последният в тази зала да види, че вие не сте подходящият кандидат. А, и а, сте мутирали а, в а, зелен консерватор. Опитвате се да угодите на всички а, по климатични политики, равнопоставеност, а, за малките и средни предприятия предвиждате а, неща. Очевидно искате да се приспособите към всички тривиалности на левицата и на зелените. Вашата позиция беше съвършенно лишена от съдържание. Ние се застъпваме за нациите за идентичността, а вие искате нов политически трофей в кариерата си и право да карате нов служебен автомобил. Какво изобщо търсите тук? След вашата реч мога да предупредя всички не гласувайте за тази жена. Тя не бива да се става нов председател на Европейската комисия. Господин Търч. Благодаря, госпожо, госпожо Вандерлайнен. Ние наистина сме много загрижени, че в, в крайна сметка няма никаква разлика между кандидата Тимерманс и вас Изслушахме ви, вие просто се опитахте да угодите на левицата, на либералите, на социалистите. Опитахте се да опишете един проект, но вие не казахте какво точно се случва в момента, какво сте правили до тук. Е, тук има един санитарен кордон спрямо европейските граждани има в крайна сметка народи, които биват наказани за това, че са избрали хора, които не се харесват на другите. Биват наказани партии, които представят хората просто защото имат една политика, която не се харесва на повечето тук. В крайна сметка, Тимерманс и вие сте едно и също. Вие просто се опитвате да изолирате една част от гражданите и от политиците. Е, но опитай, мисля, че няма по-лошо срещу действие срещу Европейския съюз и Европейският парламент от тези санитарни кордони, които в крайна сметка взривяват демокрацията и взривяват дори надеждата да изградим един общ проект. Благодаря. Господин Генгьоши. Благодаря ви, госпожо председател. Мнозина от нас смятаха, че Брексит е урок и възможност за политическия рик в Европа признак, че трябва да се промени платя курс. Европейските граждани с право са недоволни от недемократични, непрозрачни методи за взимане на решение в Европейски парламент и в останалите европейски институции. Госпожо фон дер Лайен, вашето позоваване на нуждата от оздравяване на процедурата за вършия кандидат беше иронична, да не кажа цинична забележка. Тази система беше унищожена, за да можете вие да се озовете тук. Системата за бъдещия кандидат и да далеч не беше перфектна, но целта й беше да се обявят предварително кои ще бъдат лицата номинирани да вземат пост ръководител на Европейската комисия. А вашата номинация просто казва, че Европейския елит отново пренебрегва гласа на европейските граждани и не се е получил от допуснатите грешки. Подобно неразбиране само налива масло в огъня на популизма и национализма, така че не бъдете изненадана от е, разочарованието на всички от тези, които искат една по-силна, по-надежна и по-прозрачна Европа. Госпожо фон Делайен, това не, грешката не е само ваша, но вие значително допринесохте за това разочарование и за това мнозин на член Европейски парламент смятат вашата кандидатура за неприемлива. Благодаря ви. Господин Рахел има думата за две минути. Obrigado, senhora Presidente. Em primeiro Благодаря, господин председател. Госпожо председател. На първо място искам да поздравя госпожа Фондерлайн за вдъхновената реч, която тя произнесе. Видяхме, че тя иска да се бори за Европа с цялата си сила и страст. Искам да кажа нещо за основния план на НП, борбата срещу рака. Това изобщо не се спомена. Малко се говори за здравеопазването, а това е много важна тема за всички европейски граждани. За мен този въпрос е ключов. Дали трябва да се направи повече в областта на здравеопазването? И според мен Многодишната финансова рамка трябва да предвижда това, да се спазва а, не смятам, че са предвидени достатъчно средства за политиката за сближаване. И за Италия са предвидени 6%, за Харватия 16%, Финландия получава 5% повече, а това е държава, която е над средното, а, докато Литва а, получава минус 23%. Аз не смятам, че комисията правилно е разпределила средствата по кохезионния фонд. Трябва да има много повече справедливост, а мерките, които се взеха, ощетяват най-бедните държави. Европейския съюз има множество приоритети, но въпросите с ближаването на европейските страни са сред най-важните от тях. И ако не се промени и подобри многодишната финансова рамка, така както иска парламентът, положението ще стане критично и ще се стигне до по-голяма неравнопоставеност. Госпожа Гиом. Госпожа Вандерлайн, вашата реч беше много умела. Успяхте да запълните много празнини, но не всички. Но не казахте нищо нито за селското стопанство, нито за кохезията и нито една цифра. Да, е, вашата номинация е много спорна след е, е, като имаше преговори на тъмно. Съвета въобще не се съобрази с мнението и желанието на гражданите и за водещ кандидат. По този начин се маргинализира и Европейският парламент, който стана един дребен партньор на останалите институции по въпросите за миграцията и обежището не е достатъчно да казвате, че искате да реформирате целия пакет, който сто пъти беше реформиран и вече е неясен. Искам да чуя за голяма е, операция за спасение в е, морето, което ще ни обедини всички. Това е което липсва във вашата реч. Това, че вие ще се борите и ще промените посоката, по която вървя. Европа. Господин Федерле. You, Благодаря ви, господин председател. Госпожо фон ще бъда откровен с вас. Доста критично приех първоначално вашата номинация. Имах своите резерви за това дали трябва да станете председател на Европейската комисия. Показахте обаче уважение към нашата политическа група, групата, която спечели най-много гласове на тези избори, която се пребориш под полисти с цяла Европа и ви благодаря за проявеното уважение. И за това ще получите гласът ми днес. Вие доказахте, че сте готова наистина да чуете какво иска да ви каже Европейския парламент. Не знам дали... Ам си спомняте процедурата преди пет години. Не мисля, че имахме подобни истински разговори с тогавашния кандидат с на комисията, господин Юнкер, но с вас имахме истински дебат. Също така споменахте важни теми за нас, като например хуманното отношение към животните, което, за което настояваха 8%, 80%, извинете, 80% от членовете на парламента от години сами нищо не се случи. Така че вие поехте ангажимент и ние ще съблюдаваме да спазите поетия ангажимент. Благодаря. Е, Благодаря ви. Госпожа Скот Като има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Онези, които искат да предотвратят Брексит, бяха подкрепени. Бях много доволна, че а, вие казахте, че сте за оставането на Обединеното кралство и че сте готова да гарантирате повече време. Но а, от данъци пред. А, а, до други теми имаше огромни е, разлики. За съжаление, не мога да гласувам е, за вас, защото вие бяхте номинирана по начин, от който бяха изключени демократичните процеси и гражданите. Е, Европейският съвет трябва да осигури спазването на върховенството на закона в Централна и Източна Европа. И не смятам, че избора на председател на Европейската комисия трябва да зависи от гласовете на крайната десница. Не по този начин се опазват правата и върховството на закона в Европа. Госпожа Андерсон, няма я. Good morning. Frau Bundesministerin. Госпожо министър, вие сте погрешният избор а, във всички отношения, независимо за каква длъжност. Като министър на семейството а, започнахте а, съвършенно безполезни инициативи а, и, и похарчихте много средства на, европейс... на немските дънакоплаци. Като министр на отбраната деморализирахте армията и оставяте армия абсолютно кастрирана, въпреки че има грижа за децата, но всъщност превърнахте армията в един вид детска градина. Желая ви успех, дано да ви изберат, за да можете да продължите деструктивната си работа в Европейския съюз. Аз няма да ви дам гласа си в момента не съм склонна по-скоро искам да ми изсъхне ръката, отколкото да гласувам за вас или някой член от вашата партия през остатъка от живота си. Господин Ван Орден за една минута. Благодаря, господин председател. Госпо... Доктор Вандерлон, рад... радвам се, че вие и сте привърженица на Европейската армия и е, европейски обединени сили. Това ще доведе до е, разширяване на пропаста с отвън Атлантника. Вие казахте, че вие уважавате решението на британският народ да напусне Европейският съюз и смятате, че ще, бъдете, ще бъдем партньори за бъдне. Но единственото нещо, което, което вие предлагате е отлагане на деня на напускането. Вместо това преди да вземете поста си. Много ви моля, направете нещо, преразгледайте онези части от договореността, които са неприемливи за Европа и не, не дейте се придържа към максимата, всичко е възможно, докато нищо не е възможно, докато всичко е възможно. А, ако искате наистина да има положителни, е, добри отношения с британският народ е, в бъдеще, който и да му гарантирате, че ще той ще има пълен контрол на границите си и на законите си в бъдеще. Господин... И напредка. Благодаря ви. В основата на напредъка и дори на самото оцеляване на Европейския съюз стои правовата държава и равенството върховенството на закона и равенството се виждат най-добре по начинът, по който се избират нашите представители. на, от общо 751 депутата, 20 ръководни поста се заемат от германци. Няма нито един харватин и нито един словенец. Предвижда се обаче географско равенство при споделяне на тези ключове постове. Тоест, говорим за нарушаване на правовата държава тук в Европейския парламент, което е напълно недопустимо. Германия, пак повтарям, взема 20 от най-важните постове тук в Европейския парламент, което само по себе си е нарушаване на принципа на равенството. А сега, освен всичко друго, очаквате от нас да изберем и германка за председател председател на Европейската комисия. Това е напълно неприемливо за нас. Това противоречи напълно на принципа на равенството в Европа. Благодаря ви думата има госпожа Бонафе за една минута. Госпожа Деланге. Стана ясно, че конструктивната среда трябва да поеме нещата в свои ръце, за да може Европа да продължи да функционира. сега чухме, че тук има гласове, които твърдят, че обещавате твърде много или твърде малко. това означава, че по-скоро сте казали правилните неща. Аз смятам, че парламента трябва да погледне и към себе си. Говорим за единство, именно това не показа Европейския парламент след изборите. Ако системата с водещия кандидат води до това, че ако първият кандидат бъде отхвърлен, трябва да се приеме втория кандидат а, това е наивно. Разбира се, че прозрачността и демокрацията са важни за един силен европейски парламент. А, но процесът беше много проблематичен. А, Орбан и Макрон бяха доста солена комбинация за Европа. Сега щетите, нанесени от а, съвета, трябва да бъде поправен с а, оглед на 2024 година. А, вие споменахте Симон Вайл. Тя е била една от първите жени, членки на Френската академия и тя цял живот е носила татуировката с а, своя номер от концлагера, а, в който е лежала. Това ни напомня всеки ден мотото на Обединена Европа. А, обединеност в. А, единство в многообразието. И това е конструктивното. Трябва ли, когато избираме да се ръководим от яда и недоволството от процеса на избор, на съвета или ще се водим от мотото на Симон Вайл, за да изберем за нашите граждани а, онова, за което Европа е символ. Госпожа Бунафе на една минута. Господин председател, би, нека да погледнем нещата малко по-далече през май националистическите партии твърдяха, че Европа ще се срине, но те не успяха да постигнат целите си. Европейските граждани все още вярват в европейския проект. Затова, госпожо Вандерлен, Ден Ленден. Искаме вие да бъдете на висотата на тези очаквания, да изпратите правилното послание. Жена, която да председателства Европейският съюз, ще бъде добър знак. Ние искаме солидна и солидарна Европа, която не отвръща погледа от онези, които се опитват да стигнат до тук. От друга страна имаме и пакта за растеж и заетост. Той трябва да бъде изпълнен, но без това да бъде за сметка на екологичните критерии имаме възможност, възможност, която няма да спре растежа, а напротив ще създаде устойчивост и динамика на този растеж. Някои казаха, че вие не, не, не сте наблегнали на това. Ние искаме Европа, която да не обръща гръпи на националистите, но която е, да води европейският кораб към повече Европа. Е, ние променихме дъблинската система, но и надяваме се, че бъдещата комисия ще е, направи, защото нещата да се развият. Госпожа Шаранцова. Госпожо кандидат за пост на Европейския парламент, преди 15 години от европейците от източна Европа вярваха в европейския проект, но това доверие започва да отслабва. Много от решенията в миналото доведоха до разделяне на изток и запад в Европа. Подица въпроси като вътрешния пазар, върното качество на стокове, командироване на работниците и въпросите свързани с сигурността. Ето защо е толкова важно новият председател на Европейската комисия да има нов подход. Европейския съюз трябва да работи, за да възстанови доверието, загубено сред хората. Трябва да сме сигурни, че първо сме способни да се излъшваме помежду си, преди да излезем с нови предложения. Трябва да продължаваме да премахваме съществуващите все още пречки на вътрешния пазар, а не да създаваме нови. Да се отнасяме към всички европейски граждани по еднакъв начин, да им гарантираме еднакъв достъп до образование и работа в цяла Европа. Госпожо кандидат, надявам се днес да можете да ни обещаете, че ще бъдете гласа на всички европейски граждани. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ухтасон. Има думата за една минута. Сеньора министра. Госпожо министър, добър ден. Вашата кандидатура е нещо като е, изоставяне, изоставяне на парламентарния дух, на парламентарния живот. Е, изоставяне и загърбване на върховенството на закона. Е, защо? Вие също така сте едно отстъпление от политиката на промяна. Както казах колегите, вашата комисия ще започне живота си с чувството за грях, ако бъде избрана с гласовете на онези, които искат да разрушат Европа. Но аз, господин министро, не мога да гласувам за вас и смятам, че парламента трябва да охвърли и че онези, които казват, че в името на европеизма трябва да отстоим вашата е, кандидатура, са, са, са, са тези, които в крайна сметка се подават на маневрите на съвета. Мисля, че за, за бъдещето на Европа вашата кандидатура трябва да бъде отхвърлена и да се върнем към предишната система. Благодаря, господин Крах. Госпожо кандидат за председател на Европейската комисия, тук виждаме как нещата не трябва да се правят. И слушахме много упреци за нашия скептицизъм а, към обещанията за повече демокрация в процеса на водещия кандидат. А, но избора на госпожа фон надхвърли всички непрозрачности на този процес. Господин Вебер, вие направихте кампания, вие бяхте водещ кандидат, но бяхте първият, който поздрави госпожа Фондерлайн за нейната номинация. Искам да ви попитам, имате ли капка самоуважение? Всички, които са имали работа с госпожа Фондер Лайн, знаят много добре, че тя абсолютно се провали като министр на отбраната в Германия. Тя превърна армията в армията, в която оръжията не стрелят, танковете не вървят и самолетите падат. А, и всички, които искат да гласуват против нея, на всички тях ще кажа, а, че а, изборът на госпожа Фондерлайн е залагане на взрив в Европейската комисия. Вие избирате кандидат, който се е провалил на всички свои министерски постове в Германия. Благодаря, госпожа Томасич. Hvala lijepa, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Фондерлайн, Изложихте ни много амбициозен план, но не чухме как в подробности смятате да го приложите на практика преди... За няколко минути всъщност ме върнахте обратно в детството ми. Като дете в бивша Югославия чу... се наслушах на подобни прекрасни идеи. Равенство, братство, обща армия, повече равенство за всички, повече права за жените. Но всички знаем как приключи историята. Същото ще случи и с вашата визия, защото хората не я искат. Ако гражданите искаха вашата визия, нямаше сега да треперите от страх дали ще ви изберем или или не. Говорите за равенство в Европа, но сякаш забравяте, че всички водещи постове в Европейския съюз се заемат от представители на старите държави членки. И сега отново предлагате същото в висията си за външната политика и политиката на сигурност и отбрана. Еми, толкова до там се свежда вашата представа за равенство. Казахте, че европейската демокрация се основава на е, гръцката философия и римското право, но спом... забравихте да споменете християнските ценности, така че вашата Европа не може да бъде единна. Госпожо Фандерлайн, искате доверие, но доверие, което но то няма да бъде сляпо. Ако ние ви подкрепим, то, то е за да следим отблизо. Вие казахте някои неща, които отиват в правилна посока. Е, равноправно заплащане, спасяване на човешки животи. Да, Европа не трябва да обръща гръб и да остава на една страна да носи цялата тежест на иммиграцията. Да се върне към казаното от е, бащите на Европа. В много е неравностойно положението в Европа. В Италия един млад човек не може да се ожени, защото не може да намери работа. Ние искаме еднакви възможности за всички млади в целия Европейския съюз. Искаме конкретни ангажименти инструменти, да се прекрати с данъчните обежища, да има антимафиотско законодателство, което да се спазва. Ако всички тези наши желания се превърнат в действителност, да, ние ще бъдем лоялни вашите поддръжници. Ако обаче това не стане, е, ние ще бъдем най-жестоките ви критици и ще се борим срещу вас, господин Торе. Госпожо фон дер Лайн, надявам се, че всички, които вярват в европейското сътрудничество, ще ви подкрепят днес. Изглежда така, като че ли крайната левица и крайната десница ще гласуват против вас днес. А, това а, трябва да е чест за вас. Изненадан съм, че и зелените се притесляват към групата на екстремистите. Много е странно, че те ще гласуват против първата жена, която се кандидатира за поста председател на Европейската комисия и за политик, който се застъпва за прогресивна политика спрямо климата. Имаме нужда от единство не само по отношение на климата, а и при борбата с организираната престъпност, трябва да има свобода на движението в Европа, но тя не бива да е в сила за престъпните субекти и терористите. Миграционната политика е централна точка. Тук трябва да работим по-тясно заедно. Трябва да има повече правна сигурност при прилагането на политиките. Аз съм сигурен, че е в Европейския парламент може да се постигне мнозинство за една миграционна политика, която ние да подкрепим с сърцето си. За мен Европа означава свобода, предприемачество, повече сигурност за всички граждани. Вие ще получите нашата подкрепа днес, но имаме и много високи очаквания към нас. Европейският парламент трябва да може да се обедини, за да реши основните въпроси за Европа. Колегата Кайорант, една минута. Госпожа Фандерлайн, най-напред бих искала да ви благодаря за днешното ви изказване и за писмото, което изпратихте до групата на социалистите и демократите. Това беше много добре възприето и значително допълни разискването, което проведах миналата седмица в Брюксел. Също така държа да отдам заслушването на вашата ангажираност за демокрацията, свободата и равенството и Европа без а, разграничителни линии. Сега очакваме от вас конкретни действия и конкретни отговори на въпросите, повдигнати от а, колегите. Също така, бих искала да привлека вниманието ви към друга разграничителна линия, която не споменахте в изказването си днес. On Europa Красноречиво беше наскорошното решение на Европейския съвет, с което всички водещи постове бяха дадени на западноевропейци. Аз обаче не искаме да живеем в една Европа разделена между западна и източна Европа, държави с повече глас и държави с по-малко гласа. Не можем така да изградим един истински съюз, така че въпросът ми към вас е как вие оценявате това решение и какво ще направите, за да не се задълбочи това разделение. Благодаря ви, господин Гине има думата за минута. минута. Вонда. Благодаря, господин председател. Господин... Госпожо Вандерлайн. Чувате ли ме? Госпожо Вандерлайн, исках да, да привлеча вниманието ви върху един проблем, който е много важен за нашата страна фискалната и економическа политика в страните, които искат да се присъединят към еврозоната. Румъния има нужда от подкрепа за да можем да приложим правилно механизма за включване в еврозоната. Господин Юнкер многократно подчерта това. Радвам се също така, че ще създадете общоевропейски механизъм за прилагане върховенството на закона. Искам да ви припомня, че ние приехме принципа за създаването на този механизъм преди две години и искаме нашите е, мнения, изразени в резолюцията, да бъдат прилогни. Следващия. Господин Смит, ще кажа нещо, което не се каза от е, всички. Въпреки това, ще ви поздравя за чудесната реч а, тя отрази вашия диалог с различните политически а, групи. Приветствам и факта, че искате равнопоставеност на половете в колегиума на комисарите. А, и а, ви поздравявам за това. По Брексит. А, вие дадохте перспектива, но трябва да знаете, че в Англия, Уелс, в Северна Ирландия се мъчим да се върнем към здравия разум и да кажем, че най-добрият Брексит е липсата на такъв. Някои от нас е, търсите решение. Благодарим ви, че вратата оставате отворена за нас. Ще ви кажа, че ние не сме в пълен състав. Липсват трима каталунци избрани за евродепутати. Вие обещахте и ние бихме